обсъждаме в продължение на 30 минути, така че имате на разположение една минута за задаване на въпрос и половин една минута за отговор от председателя на комисията може да се зададат допълнителни въпроси в рамките на 30 секунди и реплика от е, председателя на комисията за 30 секунди. Това са правилата. През вторите 30 минути ще обсъдиме специфични въпроси. Това са следните въпроси, свързани с въпроси, които са били повдигнати тук. Първия въпрос господин Жозеф Дол, НП. Имате думата. Господин председател, господин Барозо, Моята група и повечето депутати работиха в продължение на години за изработването на договора от Лисабон, който влез в сила преди три месеца, за да можем да разполагаме с истинска политика в международен план. В добра на добър път ли сме, господин председател? Как 500-те милиона европейци могат да се изразят и да бъдат чути? Крайно време е Европа да наложи своите идеали, своите ценности и службата за външна политика, предвидена по силата на Европейския Лисабонският договор ще трябва да бъде създадена след няколко месеца. Ние искаме да участваме в нейното е, създаване. При всички по силата на договора ние сме с законодатели по финансовата част, както и по политиката, която ще води. Моята политическа група е, иска е, тази служба да бъде отговорна и да докладва по въпросите на политиката и финансите. Благодаря ви. Знаете, че създаването на службата е едно от новите неща, залегнали в Лисабонския договор и има за цел да води последователна външна политика. Целта е да укрепим позициите на Европейския съюз и да, уча и е, да говорим с един глас. Не става дума общност на, общностите правомощия да бъдат е, вързани в една служба, напротив. Целта е, е да имаме обща политика. Следващия четвъртък ще бъде първото заседание за създаване на стратегическа политика и е, един истински интерфейс в рамките на Европа. Тази служба трябва да намери своето място в европейската архитектура под председателството на заместник-председателя на комисията, която е отговорна и която ще се отчита пред парламента и която има е, за задача да координира различните политики на Европейския съюз от името на социалистите и демократите господин Мартин Шулт. Благодаря, господин председател. Господин Барозо. Кризата на еврото започна, както знаете, с грешните цифри, които Гърция предостави на Европейския съюз. Бих искал да ми кажете следното. Можете ли да потвърдите, че преди гръцкото председателство да предостави новите цифри по бюджетния е, дефицит, е, не сте били в течение за реалните цифри? И второ, можете ли да потвърдите, че главният директор, генерален директор на Евростат, господин Раде Макър, вече през 2004, още през 2004-2005 година е изявил съмнение по отношение на политиката на Атина. И какво сте направили да подкрепите Евростат в при събирането на данни? И верно ли е, че Евростат ви е информирал за тези съмнения по отношение на данните, които му предоставя Атина? Господин Шулц. Именно защото изпитвахме съмнения по отношение на цифрите за Гърция, а именно а, комисарят Алмуния с, с много голям професионализъм безпристрастност и обективно следеше този файл, та именно за това не веднъж обърнахме внимание на гръцките органи, че в Европейския съвет сме е, внесли четири предложения с цел Евростат да получи правомощия за извършване на одит. Тези предложения обаче бяха отхвърлени от държавите членки. За съжаление, те не желаяха Евростат да се запознава по-подробно с сметките на Гърция. Първото ни предложение на комисията, мога да ви уверя, беше да отново да се внесе това предложение. И моята информация е, че поне някои от държавите, които бяха против до сега, сега ще гласуват за повече прозрачност. Благодаря много. От името на групата на либералите, заповядайте. Да, благодаря. Аз разбрах, че господин Алмуния е отговарял, но мен ме интересуваше вашата намеса. Обяснете, моля, дали какво сте направили вие. Правилно ли съм разбрал, господин Барозо, че вие сте а, говорили с, с държавите членки, и, но за приложението в Гърция, но те не са били съгласни с вашето предложение. Кажете за кои държави членки и е, ръководители става дума. Първо, а, обърнете се към а, гръцките власти. Те не зачитаха регламентите и затова имаме проблеми. Сега за комисията. С моята пълна подкрепа и подкрепата на цялата колегия, комисарят Алмуния вършише работата си изключително компетентно. В съвета неведнъж на заседанията за еврозоната бе, бе поставено питане към Гърция. Не мога да ви кажа точно кои са били против, но знам, че Гър... Германия, например, беше против. Благодаря много. Господин Ферховщад. Господин председател, днес има широк консенсус по необходимостта за силно економическо управление в Европейския съюз. Това е промяна спрямо последните години. Миналата неделя господин Шоблет каза, че е за един европейски валутен фонд Имах и други предложени варианти. Създаването на Европейска агенция по дълга, по, за еврооблигациите или Европейска агенция за кредитен рейтинг. Според говорителя на комисията, нещата се раздвижват и се променят доста бързо. Имам три конкретни въпроса. Вярно ли е, че комисията в момента работи по предложението за създаване на Европейски валутен фонд. Второ, вярно ли е, както каза госпожа Меркел, аз лично се съмнявам, че е необходимо да се измени договора за тази цел? И трето, съгласен ли сте, че този фонд може да бъде само една първа крачка към създаването на един истински европейски трезор, който да подкрепи економически и валутния съюз? Благодаря. Първо за предложението е, за е, валутния фонд. тази идея е, бе представена от министъра на финансите на Германия, без да се дават никакви подробности за тази институция. Все пак, струва ми се, това е ценен принос като идея но Европейският валутен фонд е по-дългосрочно предложение, нещо, което ще стане след време, така че може да се наложи промяна на договора. Това, което ни трябва сега е координация и засилване на надзорната функция. Ние не можем да кажем в момента под каква форма, защото общо, както и вие казахте, подкрепяме всичко, което е към засилване на подобреното управление, но всяко нещо трябва да се съобразява с удачния за това момент. А, сега, това не трябва да се смесва с спешния въпрос за Гърция. Този въпрос е по-дългосрочен и а, налага извършването на задълбочени анализи. Благодаря ви. Искам да благодаря на председателя на комисията за отговора. Съгласен съм, че валутния фонд сам по себе си не може да реши всички проблеми. Именно затова питам а, в размисъла на комисията, какви евентуални вари... варианти се обмислят. Европейския валутен фонд е дългосрочен проект, еврооблигациите са друга идея и те могат да помогнат в случая с Гърция. Агенцията за кредитен рейтинг, предложен от председателя на Еврогрупата, която е абсолютно необходима, която, за да не зависим от външни агенции. И разбира се, идеята за една Европейска агенция по дълга. Идеята е да се обединят всички тези а, инициативи, за да се приеме един последователен подход от държавите членки. Да, именно за да избегнем това, което става в момента, всеки предлага своята идея. Даже понякога едно и също предвидителство предлага две различни идеи. Но не искаме да прибързваме. Трябва добре да подготвим това и комисара Оли Рен вече каза, че ще приготвим съобщение за координацията на засилената економическа политика и надзора на страните в еврозоната и може би в рамките дори на целия Европейски съюз. В момента подготвяме това и не мога да ви гарантирам, че всеки ден ще предлагаме по нещо ново. Трябва да сме обективни и отговорни в работата си. Смятам, че именно в тази насока ще успеем да постигнем най-добрите резултати. Благодаря, госпожа Ребека Хамс. Äh, Господин председател, Предвид положението в Европейския съюз, няма нямаме нужда от генно модифицирани картофи. Защо упражнихте такъв натиск, за да бъдат дадени разрешения за отглеждане на подобен вид картоф и то толкова бързо. Предвид липсата на нужда, за как успяхте да убедите съответните отговорни лица да пренебрегнат тестовете и защо не изчакахте нови насоки, които да, да, да направят оценка на рисковете за е, биоразнообразието, рискове свързани с отглеждане на ГМО. Е, същевременно, вие е, вдигнахте до 0,9% прага за фуражи, а не, просто не раз... европейците не могат да разберат това решение. Благодаря ви. Махлич. Well, Mr. President, please, yes. yours. Uh, Господин председател, Комисията единодиншно реши да издаде е, разрешение за отглеждане на това ГМО по силата на нашето законодателство. И ние трябваше да вземеме позиция и да решим да или не тази този, това, това разрешение е на, на, на основата на а, оценка на ЕФСА, на, на Европейската агенция. Ние искаме всички резу, резултати да бъдат а, прегледани и на основата на а, решението на агенцията се взе решение, като бяха разгледани всички научни аспекти на проблема. Аз просто очаквах от вас поздравления по-скоро, защото защото казах, че аз и комисията имаме намерение да, да предложиме на държавите членки да, да изберат дали да или не да разрешат отглеждането на ГМО. Мисля, че това е една разумна, разумна позиция. Някои държави членки са за, други са категорично против. Благодаря ви. Допълнителен въпрос. Господин председател на комисията. Вие не, от, не отговорихте на въпроса защо беше необходим това разрешение, тъй като този картоф има за цел да е, произ... с, с отглеждането на тези картофи ще се произвежда скорбела. Така че е, ако става дума за фураж, за храни, става дума за картоф, който е, е устойчив на антибиотиците, така че трябва да ми дадете някакъв е, отговор. Смятате ли да е, издадете други разрешения преди да има окончателно решение от страна на компетентната агенция? Не. Well, Mr. President, uh, е, господин председател, имате думата. Първо искам да ви поздравя за тази демонстрация на позиция. Вашата позиция определено е против ГМО. Това е ясно. Аз нямам позиция, нито за, нито против. Това зависи от становището, което ми се подава от експертите от ЕФСА. Аз нямам никакви нагласи предварително, нито за, нито против. И комисията има такава позиция да следва а, развитието на нещата. Ние нямаме предварително позиция против ГМО, а, против а, всяка култура или за всяка култура. Ние си вземаме съответното решение. Не защото ГМО е необходимо, а ако няма данни, че това е риск, че съставлява риск а, за потребителя на за консуматора или пък за околната среда, ние смятаме, че сме длъжни да го приемем, ако няма нещо, което от научна гледна точка да казва, че не бива да се прави това. Ние зачитаме принципа на субсидиарност. Благодаря групата на европейските консерватори и реформисти. Заповядайте. Господин председател, обещавам ви, че след ГМО следващия ми въпрос ще, ще прозвучи съвсем простич, простичко. Опетен съм, че едно от нещата, за които трябва да говорим, е економиката, економическата криза – Сигурен съм също, че гражданите на Европейския съюз проявяват много по-голям интерес към а, работните места и заетостта, отколкото към ГМО и картофите. Някои хора <clears throat> в тази е, половина на земното кълбо и са за много силна държава. Аз от друга страна представлявам групата на консерваторите и е, реформаторите. Аз не смятам, че е, държавата създава работни места. Според мен работните места ги създава бизнеса. И така имам въпроси за степента на независимост дали ще оставите свобода на действие по отношение на независимостта, става дума, на държавите членки за решаване тези проблеми? Второ, можете ли да ни дадете думата си? че европейското законодателство, което забавя економическият, темпа на економически растеж, трябва да се е, премахне и че е, такова, такива спънки са в е, корена на економическата ни криза също. Първо, аз уважавам диверсификацията и разнообразията на нашите държави членки. И това в нашата стратегия в 2020 година това се заявява съвсем ясно. Ние решаваме въпросите на разнообразието и разнородността чрез различни инструменти, като например политиката за сближаване. От друга страна, а, вие както казахте, има моменти, когато е нужна по-силна политика на управление, ако да, и то чрез координация. Ако държавите членки се занимават с това сами, всяка по-отделно, то тогава няма да има такава голяма тежест за решаване на въпроси, като сегашната глобална економическа криза, когато се става въпрос за отношения с другите световни сили, като Съединените щати или Китай, например. Това е за координацията. Що се отнася до намаляването на административната тежест, това е голяма задача в моята програма и, и ние правим преглед и когато се окаже, че е, регулацията на ниво Европейски съюз не е нужно, ние я отстраняваме. Благодаря, господин Лотър Биски, Обедената левица. Господин Берозо, Миналата седмица вие представихте вашата економическа стратегия, която съдържа редица елементи. На Гърция беше наложена една строга програма, която сериозно засяга една страна, която внася 3% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Вие споменавате обаче пакт за стабилност и за растеж. Смятате ли, че вашето предложение за стратегия до 2020 година трябва да бъде ревизирано, за да се възприеме в него идеята за създаването на Европейски валутен фонд и на добро економическо управление? за да се избегне дъмпинга. Смятате ли да вземете мерки срещу спекулацията на банките и вредните въздействия върху еврото? Много добре знаете, че банки бяха спасени от европейските дънокоплати. Що се отнася до, Гър... до Гърция, смятаме, че Гърция все необходимите мерки за намаляване на дефицита и същевременно правиме всичко възможно за осигуряване на финансовата стабилност на еврозоната. Комисарите работят с държавите членки за създаване на механизъм, който Гърция би използвала при необходимост, който обаче ще отговаря и на клаузите на Лисабонския договор, но ще бъде и услов... ще бъде свързан с условия това е какво, което мога да ви кажа за Гърция в моменти и въобще за отговора за с оглед стабилността на еврозаната. Що се отнася до програмата 2020, няма никаква нужда от промени. Ние предложихме, тя ще бъде обсъдена от съвета, от парламента и се надявам, че обсъждането ще бъде много ползотворно. Благодаря ви. Господин председател, този отговор не ми е достатъчен. Проблемът е, че както казах, благодарение на парите на европейските данокоплатци бяха налети средства в банките, финансирайки по този начин спекулациите, които са в в ущърп и на Гърция, и включително с фондове от Германия. И ние не реагираме. Аз съм разочарован, че направихме толкова малко за да попречим на редица явления в Европа и да сложим най-после край на тези спекулации, за да се занимава само с заетост и економически растеж. Що се отнася до спекулацията, нека да нещата беха ясни. Проблемите на Гърция не се дължат на спекулации, а на свръхразходване и на факта, че не, не са били спазвани критериите за стабилност и растеж. Възможно е да имало и допълнителни спекулации, но това означава, че, тря... че трябваше да има а, промени в а, и изменения в а, функционирането на пазарите на деривативите. Ние направихме законодателни е, предложения, включително и директивата за изкривяванията на пазара. В тази директива са включени допълнителни изисквания за прозрачност и гаранции срещу риска. Но не трябва да има допълнителни е, интервенции по риска на спекулативна база. Трябва също така да има допълнителна координация, за да може държавите членки да вземат съответните мерки. За това ние ще, раз, ще разгледаме всички спекулативни механизми. също времено ще се бориме за координации. Това нещо ще бъде разгледано на Г20 и някои от тези проблеми ще бъдат обсъждани и на двустранна основа с Съединените щати. Благодаря ви, но съжалявам. но но много ви моля на специфичен въпрос да, да, да, да, прави, да отговаряте специфично. Просто този път отговорихте малко по-дълго. Господин Цавела, Европа благодаря, господин председател. Господин Барос, аз се радвам, че е, въпросът, който исках да задам, вече беше зададен. Като депутатка от Гърция искам да ви кажа, че Гърция ще се справи с кризата. Ние преживяваме период на тежки изпитания. Гърция носи своята отговорност и в момента е, преминава едно изпитание за дисциплина. Радвам се, че споменахте срещата на Г-20 е, и е, това, че обсъжда слаповете. Важно е да се знае, че Гърция беше засегната сериозно именно от спекулациите на финансовите пазари. Искам в тази връзка да ви попитам, смятате ли да препоръчате в рамките на Г20 инициативи, за да бъдат създадени ясни правила на играта при покупките без покритие, без на червено и е, слапове. Важно е да се каже, че това проистича от прекомерната задлъжнялост. Естествено ще има и, спокъм, и, и атаки от страна спекуланти, но това е защото те виждат там възможност за сделка. Гърция сега въвежда много важни мерки, които ние напълно подкрепяме. Също така има и по-широк въпрос. Както казах, ние ще помислим дали не е уместно да се наложи пълна забрана на продажбата на необезпечени слапове на държавен дълг. Също така трябва да се постави въпроса и в Г20 и в двустранен план. Миналата седмица комисарът Барние направи среща, за да се види какви биха били действията някои от тези спокуланти по отношение на държавния дълг. Трябва да направим задълбочен анализ на пазара на слаповете за кредитно неизпълнение. Трябва да разберем как функционират тези пазари и какви са там практиките, ако се наложи е и там да се въведат някакви регулации. Благодаря. Благодаря много. Господин председател, има ли график за мерките за борба срещу спекулациите? Ако е така, искам да знам какъв е той, защото когато търсим капитали за внасяне на националния пазар. Комисарят Барние преди лятото ще направи предложение за някои изменения по отношение на директивата за дериватите и директива относно злоупотребата е, на пазара. Обедени сме, че тези предложения ще засилят е, прозрачността на пазара и ще намалят е, риска. Въпросът за слаповете за кредитно неизпълнение ще бъде разгледан на Г20 през юни. Господин Даниел Вандерстоп има думата. Благодаря. Господин Барозо, откритостта, е, прозрачността са ценности във всяка самоуважаща се демокрация. Ако хората е, в управлението са обект на а, мониторинг от страна на гражданите, то тогава те могат да се възпират в своите попълзновения. Сега, не става въпрос само за огромни суми. Това а, клирингът е над 100 милиона на ден. А, свалям ви шапка, господин а, Барозо, но демократич... демократичният надзор върху бюджета е много важен трябва да има тройна проверка преди да се даде одобрение за разходване на средства. Каква е тази култура на потайност? Господин Барозо, публикувайте декларациите в интернет, за да види какво се види и какво пише там. Малко се изненадвам от подобен род коментари всъщност е наречените а, представителни разходи са разходи, като ние лично имаме част от служебната, служебните си задължения. Основно това са командировъчни разходи. Всъщност, ако ги сравните с, с разходите на а, правителствата на държавни органи ще видите, че те са доста скромни. Бюджетът се определя ежегодно от бюджетния орган. Вие сте част от процедурата. Този е, бюджет 5 години не се е променял с изключение на индексацията за инфлация. Освен това, бюджетът е разумен и съизмерим с обществената полза, която цели да постигне. Нашите отчети са представят съответно на Сметната палата всичките си елементи. Благодаря, господин председател на комисията. Благодаря ви много. Всичко се случва в, при закрите връбки. Всичко се прави на скрито. Ако господин Бароза не иска да се крие зад нещо, нека трябва, нека направи всичко публично, нещата да са ясни, да се спазват правилата. Защо декларациите никога не са били публикувани в интернет? Нет, нека има публична достъпност до тях. Благодаря ви. В правовата държава се спазват правилата. Okay, Mr. Mr. Mr. Господин, председа... господин председател, ще отговори, господин председател, ако обичате. В правовата държава се спазват законите. И да се направи анализ на намеренията на хората е нещо несправедливо и не бива да се прави. Не, няма никакви намерения на комисията, ние просто спазваме законите. Трябва да разграничим от една страна отговорностите на Европейската комисия или който и да било и другите демагогски нападки. Европейските институции е, имат е, много е, строги критерии за прозрачност, така че аз не приемам такива демагогски, популистски изказвания. Благодаря ви за отговорите. Приключихме с първия кръг въпроси на общи теми, а сега ще се спрем на една тема Става дума за прилагането на а, нова, на а, договора. Господин Свенсън, имате на въпрос. Благодаря, господин председател. Обеден съм, че господин Барозо ще се съгласи че спазването на основните права и свободи е основна ценност на Европейския съюз и в отношенията с други страни. Европейския съюз а, има от връзки с Еритрея и а, няколко миля, милиарди бяха а, отпуснати за помощ, без да, без да се знае за какво ще отидат тези пари. Е, защото много често, когато помагаме на тоталитарни държави, е, не споменаваме Еритрея. Аз бих искал лично да знам какво мисли господин Барозо за Еритрея. Благодаря, че признавате, че комисията отстоява основните права. Основните права на човека се отстояват не само вътре, в вътрешен план и в отношенията ни с други държави. <clears throat> Това се прави във всички, в нашите отношения с други държави. За съжаление, има държави, които не зачитат основните права на човека, а ние, за съжаление, трябва да поддържаме връзки с тези държави. Еритрея е такъв пример. Има държави, където а, ситуацията е изключително трудна. А наречените държави, провалено държавно управление, държави, където на практика няма държавност, има а, насилие и заради а, тези съображения дори органите на държавността не могат да упражняват легитимните си правомощия ние е, трябва да спазваме е, законодателството във всяка от държавите и е, тези държави също трябва да зачитат своите права. Господин Засада, една минута. Колеги, в контексте диши... Господин председател, дами и господа, в контекста на този дебат, позволете да обърна внимание на въпросът с европейските... ...обиватели Унии европейски европейските летища използването на е, големите скенери за цяло тяло. Това е въпрос, който засяга не само а, сигурността, но и здравето и безопасността на гражданите. Така лесно махаме с ръка в името на безопасността и зачеркваме личния живот. Е, да ви припомня, по време на последната грипова пандемия ние инвестирахме много пари за ваксини, които се оказа не са необходими. Днес налагаме някаква ситуация, която да изисква пък използването на тези щателни скенери. Така вие за или против скенерите сте? Ако държавите членки са за, ще, ще бъда за. Защото според нас е важно да има хармонизация на правилата за сигурност и безопасност на нашите летища. Сега в някои от държавите членки се въвеждат е, тези щателни скенери, а в други държави не. Преди известно време в е, комисията бе внесено предложение с такива скенери. Това предложение получи отказ, това пък породи някакво ниво на загреженост. Според нас е добре да се постигне някакво ниво на хармонизация за използването на всички средства за безопасност на летищата, каквито и да са те. Иначе не може да имаме реална оценка на сигурността по летищата. Благодаря. Благодаря, господин Терек Вогак в договора се защитат правата на регионите в Европа. Това е важно, когато започнем да обсъждаме бъдеща ни политика на сближаване. Интересно ми е дали предвид на тази дискусия в контекста на петият преглед, може да ни а, уверите, че а, ще, тези правомощия ще бъдат зачетени. Сега това не е въпрос на основни права, <laughs> разбира се, но тези въпроси ще, ще бъдат обсъждани с местните и регионални власти. Знаете колко е важно а, за нас а, да има териториална и социална а, и регионална а, кохезия. Това бе признато и на съвета. В неодавна представения от мен документ това също ясно се заявява. Това е част от а, бъ... виждането за бъдещето. А, ние искаме кохезията, сближаването да е част от, всич... от нашата политика навсякъде. В тази стратегия, за която споменах, също споменавам необходимостта да се провеждат консултации с Комитета на регионите, например. Катрин Штилер има думата. Eh. Благодаря, господин председател. Благодаря на председателя на комисията. Искам да поставя въпрос за фундаменталните права Неодавна бях в едно малко училище в Шотландия. Едно момченце на име Дъглас се обърна към мен с въпрос за Еритрея. Вече чухме. Разбрахме, че в Еритрея се преследват насилствено християни в Глазго. Отидахме с Алисън Скинлад. Тя отиде да търси дъщеря си. Рима днес е на 17 години, но е изправена пред опасността да бъде депортирана в Италия, където за пръв път е потърсила убежище. А тя бя искала да остане да живее с своите любящи приемни родители в Шотландия. Вчера даже имаше репортаж по едно шотландско радио по този въпрос. Какво се прави за защитата на основните права на момиченцето Рима? Съжалявам, но не познавам точно този специфичен случай в Шотландия. Но просто искам да кажа нещо общо, господин председател. Това е политически дебат и не може да се очаква е, от председателя на комисията, дори да е много работлив, да познава всеки отделен казус, колкото и да е сериозен той. Разбира се, Мога да ви кажа, че да, наистина, ние сме загрижени, ние сме солидарни с всеки един, чи, е, с всяко лице и с всеки човек, чието права са потъпкани, но не, не познавам е казус, но с е, удоволствие, като се запозная, ще реагирам. Госпожа Соня Алфане. Хората Моята група на 15 март, президента Джорджо Наполитано прие декрет, който тълкува закона. В този, да, в този декрет се е, позволява да се променят правилата по време на избирателните е, кампании в своята веб страница председател Наполетано го твърди, че твърди това, но го обвиняват в нарушение на Конституцията. Според член 5 от Конституцията, президента на републиката може да изменя законите, да предлага изменения, но не може да участва в изготвянето на законодателни актове. Системата е ненормална. Е е, парламента винаги е готов да атакува. Президента прекъсва да ораторката. Need questions. Please keep this rule. Имате само един, а, една минута, не се разпростирайте. Госпожо депутат, госпожо, не ме а, карайте да влизам в детайлите на вътрешната политика. Има комисар, комисар по основните права, когато става въпрос за нарушение на а, правата от държава членка в рамките на Европейския съюз. Случай, който цитирате, не се отнася до нарушение на общностното право. Доколкото разбрах от това, което казахте, това си е вътрешна политическа дискусия, дебат, може би който има измерение, засягащо правните закони, правилата, законите, но не е работа на председателя на комисия да се меси на политическите дебати между партиите в държавите членки. Господин Луначек. Господин Барозо, хартата за основните права е единствения документ, прият на международно равнище, в който се забранява дискриминация на основа на сексуалната ориентация, сексуалните предпочитания много държави членки сприеха това, но Великобритания, Полша и Чешката република смятат, че картата за основните права не е, се вписва, не е част от европейското законодателство. Аз бих искала да знам какви са вашите намерения на комисията, за да може е, хората с различна сексуална ориентация да бъдат е, зачитани и дискриминацията, хомофобията спрямо тях е, да бъде прекратена и да се счита за недопустима. Какво правите, за да може тези категории хора да не се страхуват и да живеят свободно живота си, господин председател? Тук не знам дали мога да отговоря в една минута. Що се отнася до дискриминацията по полов признак, знаете, че предишната комисия предложи директива за борба срещу всички форми на дискриминация, включително и сексуална ориентация, включително и на работното място. И много държави членки приеха мерки, които изцяло прилагат тази директива, включително мерки за борба с дискриминацията по полова ориентация. Що се отнася до Полша и Обединеното кралство? протокола за прилагане на хартата се, се казва, че в, в харта, хартата е, е, е, решението на, решенията на, на, на съда и законодателството в тези две страни е, спазват основните принципи, залегнали в хартата, но приемането е не. Така че ще видим какво ще бъде решението на съда и какво ще бъде тълкуването на, на съда за тълкуването на тези две държави членки. Ашли Фокс. По цял свят най-сетне държавите а, включиха декларации за защита на основните права, но малко от тях наистина ги прилагат. Не сте ли съгласен, че не е важно какво пише, как се прилагат на защитата? на а, правата. Ако бъдат избрани в моята страна, консерватори ще отхвърлят хартата за човешките права. Това означава, че Европейската конвенция за а, правата на човека няма да има приложение в Обединеното кралство. Господин председател, дали ще отчетете различните позиции на държавите членки по това отношение? Моята партия иска да се промени е, договора, така щото хартата на основните права да няма действия в Обединеното кралство. Ние не искаме да участваме в някои структури, защото сме принудени да го правим. Благодаря. Аз до някъде отговарях на въпроса ви, когато отговарях на предния въпрос. В Обединеното кралство и други държави има протокол по отношение на харта за основните права. Държавите има това право, това е, беше договорено, и има клауза в договора, която го отчита. В същото време искам да кажа, че аз бих предпочел всички държави членки да приемаха хартата на основните права, защото според мен това е основен компас за всички европейски политики ние сме готови да се присъединим към Европейската конвенция за човешките права. Така ще се довърши изграждането на цялата европейска система за зачитане на човешките права. Аз също време си мислех, че, Европе... че Обединеното кралство е демократична държава, дори държава, която е дала много голям принос за развитието на Демокрацията с това бих очаквал Обединеното кралство да е на първа линия не само по отношение на човешките права по цял свят, но и като европейски проект. Благодаря, госпожа Фигарейдо. Благодаря, господин председател. Е, господин Варосо, е, интересуваме как е, гледате на правата на жените, които са едни от основни, трябва да се ползват от основните си права и все още има а, крещящо неравенство в заплащането, между другото, между мъже и жени, бедността, временната работа, несигурните работни места, които засягат преди всичко жените. Тук не става въпрос за само за да се разчита на една неясна харта за основните пара. А за конкретна защита. И затова питам, смята ли комисията да даде приоритет на защитата на правата на жените, приемайки конкретни мерки и по-специално подготвяйки на нова стратегия за равенство между двата пола. Ние подготвяме доклад. Миналия петък а, комисията потвърди своя ангажимент да се застъпва за равенството на двата пола. Ние възнамеряваме задълбочено да проучим въпроса Хартата, която обявихме, ще бъде последната една стратегия за равенството между мъже и жени, която ще приемем през септември, която ще даде една най-обща рамка и ще позволи на комисията да приеме конкретни мерки за гарантиране на равенството между жени и мъже в различните аспекти, равенство в, на работното място, на заплащането и всички останали видове форми на неравенство. Тази карта няма да бъде само един документ на хартия, тя ще увенчае 15 е, годишния период, който ни дели е, от Пекинската декларация и смятам, че с групата от Европейския парламент, която се занимава с правата на жените, утре ще имаме е, среща, за да може да обсъдим заедно мерките. Благодаря, господин Джон Барт. Господин Барозо, въпросът, който искам да поставя днес се отнася до финансовата ситуация в Гърция. Член 121 е, на Лисабонския договор се прилага за първи път, за да се наложи на тая държава да проведе структурни реформи. Сега а, добрите гърци се оказват притиснати а, между новоизбраното си правителство и тези задължения. Дали това е ситуация, която може да се реши от управлението държавата, гръцката държава да, и с помощта на комисията, дали има план Б, ще напусне ли Гърция еврозоната, ако се провали и трето, дали това ще се приложи към други държави, изпитващи финансови затруднения, като Португалия и Италия, например. Благодаря. Искам да ви поясня, че темата е прилагане на новия договор и зачитане на основните права. Моля да се вписвате в темата. Господин Бароз, имате ли готовност да отговорите? Аз се стремя винаги да съм готов да, отговор... да откликна на исканията на този парламент, господин председател. И така, уважаеми господин депутат, по вашия въпрос. Вашия въпрос а, тръгва от погрешна презумпция. Това се Именно защото Гърция е в еврозоната, имала проблеми. Всъщност е, има държави в еврозоната, които имат е, проблеми сходни, даже и по-сложни. Да ви припомня сериозната ситуация на Исландия, например, която сега се обръща към Европейския съюз е, и иска да се присъедини, именно защото тя по собствено желание иска да влезе в еврозоната. Така че пълно погрешно е да се смята, че проблемите на Гърция са резултат от участието и в еврото. Напротив, именно защото Гърция не зачита правилата на еврозоната, сега изпадна в затруднение и сега, разбира се, трябва да плати а, цената за трудните корекции, които се налага да се извършат. Благодаря, господин Андро Милцер. Благодаря, господин председател. Господин Бералсо, ще ми позволите един въпрос за данните, с които разполагате. Вие много добре знаете, че към, в началото на всеки месец а, телефонните данни се а, обявяват за невалидни. А, но какъв срок за, на съхранение на тези данни е несъвместим с а, зачитането на основните права? Е, съхранението на данните и всичките изисквания около него противоречат на зачитането на основните права, така както са записани в Лисабонския договор. Комисията има ли намерение да въведе система за проверка, за да се уверява, че се спазват правата при съхранението на данни. Личните данни са защитени специално в член 8 на Европейската харта на основните права. Благодарение на Лисабонския договор можем да изградим е, цялостна и ясна рамка за защита на личните данни. Е, това защитава личния живот нашите граждани и общ подход по отношение на всички дейности за обработка на данни в Европейския съюз. Европейския парламент, разбира се, трябва трябва да бъде текущо осведомяван за тези неща, тъй като особено а, предвид на факта, че процедурата за съвместно вземане на решение се отнася до темите от третия стълб. А, в този контекст а, трябва да кажа, че с, имаме споразумение за защита на личните данни и това може да е важно. Ние работим към постигането на такова споразумение. В момента водим консултации за осигуряване на, на а, прозрачност и защита на всички граждани. Комисията очаква разрешение за пълномощията си за а, потвърждаване на договорите с Съединените щати. Господин председател, през последните 10 години международната борба с, с тероризма се затруднява поради съображения, засягащи правата на човека, включително такива, свързани с администрацията на САЩ, включително администрацията на Обама. Изведнъж научаваме, че дори да се закрие Гуантанамо, ще продължават да имат право да задържат за е, неопределено дълъг период лица. Това затруднява и без това трудното положение в, по отношение на правата на човека. Какво се прави, за да се накарат с щатите да зачитат правото на справедлив процес, предвид и на липсата на съдействие, както и в миналото? Има държави, които в борбата с тероризма изпадат в такива тайни споразумения. Доколкото си спомням, вие е, знаете, аз поставих за пръв път въпроса с разговорите си с предходни американски президента, ако, че когато се борим с тероризма, пак трябва да зачитаме правата на човека. И то точно по отношение на Гуантанамо. След това министър-председателя Волски също постави този въпрос. А, така че не се съмнявайте, въпросът е особено важен дневния ни ред. По отношение на защитата на лични данни също. Току-що отговорих такъв въпрос. Ние трябва да зачитаме тези права и също времено трябва да имаме рамка, която да ни дава възможност съвместно да се борим с тероризма. Трябва да намерим начин, който да удовлетворява две потребности. Първо, свободата, защитата на личния живот, но и на сигурността, защото без сигурност а, няма възможност за другото. Благодаря Лена Коларска-Бобинска. Минутка. Един от основните моменти в новия Лисабонски договор е засилването на ролята на Европейския съюз на, по, на световната сцена. С тази по-засилена политика ние трябва по-активно да защитаваме правата на човека и останалите им а, чове, права в третите страни. Така, какво възнамерявате вие, госпожа Аштан, да направите, за да засилите подкрепата за политиката за засилване на демокрацията. Второ, ще подкрепите ли по-голямо финансиране на Европейския инструмент за демокрация в следващия бюджет? Човешките права някакси в нашия диалог винаги са втора и трета точка. Мисля, че трябва да даваме повече финансова обезпеченост на тези въпроси, за да оставим истинска европейска следа в развитието на демокрацията. Искам да чуя вашето виждане по този въпрос. Европейския съюз е издал насоки във всички области на е, човешките права. Борбата срещу смъртното наказание и други. Ние използваме всички инструменти за припомняне, повдигане на въпроса на, в, двустранни, многостранни отношения на срещи на високо равнище. Не отдавна с Марокко въпроса беше обсъден. Европейския съюз е създал 40 рамкови диалози с трети страни по тези, въпрос, по тези въпроси. Програмите на Европейския съюз се финансират е, с милиони В всеко рамково споразумение е, включено, е включена клауза за зачитане на човешките права. Господин Саймон Бусител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 Един от основните принципи на Европейския съюз е правото на движение, свободно движение. След проблемите между Швейцария и Либия, стотици европейски граждани вече не могат да, да отидат в Либия, за да работят. Какво решение смятате да намерите на този проблем и то спешно? Възможно ли е една страна като Швейцария, да вземе едностранно решение, което да има отражение и последици за граждани на цялата Шенгенска зона, включително и хора, за хора, които работят в Либия и по този начин се печелят хляба. Е, комисара е, Малстром вече каза, че това е непропорционална мярка и е, те в противоречие с положителни, положителните насоки, които взимат отношенията между Либия и е, Европейския съюз. Е, външните министри и министрите на правосъдието обсъдиха въпроса през, на срещата си през февруари, 22-23 февруари и смятат да продължат дипломатическите усилия за решаване на проблема. Важно е да се разбере позицията на всяка страна и да се намери задоволително решение, колкото се може по-бързо. Господин Лудвиксън. се, Лисабонския договор бе ратифициран и основните човешки права и правата на синдикатите са залегнали в различни разпоредби. Но а, в а, казуса Лъфърт Люксембург се го Става дума за справедливо и равноправно третиране на хора, които трябва да получават еднакви възнаграждения. Тоест да, да бъдат чужденци и е, граждани на съответната държава членка да бъдат третирани равноправно е, и да получават еднакви възнаграждения и да работят при еднакви условия. Е, как, как, не смятате ли, че трябва да се вземат някакви законодателни решения след е, решението на съда по този казус. Когато се оповести е, това решение на съда, ние съвсем ясно заявихме позицията си. Първо аз, после комисарът Шпидла, който отговаряше за социалните въпроси като пояснихме, че според, доколкото ние разбираме, това решение на съда не поставя под въпрос основни права, като например правото на стачка, профсъюзните права и специфичните е, трудовоправни отношения в нашите страни. Ние в момента работим по някои предложения за решаване на този въпрос. Сега не мога да ви дам дата, за съжаление, защото не очаквах, че ще ме попитате, но а, трябва да ви кажа, както съм казвала и преди, от, избира, от избирането на сегашния състав на комисията ние продължаваме да работим и резултатите ще са готови скоро. Благодаря, Богослав Либерацки. Благодаря, господин председател. Основните права, новия договор и външните действия. Съгласно Комитета по бюджетен контрол, Комисията по държавен контрол, а, трябва да се гарантира ефикасността на финансовите сделки. А, по какъв а, начин смятате, че защитата на основните права ще намали броя на грешките в бюджета. 43% от сумите се свързват с допуснати финансови грешки. Както знаете, през годините работим за намаляване на финансовите грешки в а, а, сметките на Европейския съюз. Много от вас знаят, че тези а, грешки се дължат на държави членки при и реализация на европейските програми. Европейската сметна палата отчете, че има напредък междувременно. Аз съм съгласен, че не бива да се отпускаме и да работим за намаляване на и премахване на каквито да е грешки в изпълнение на европейския бюджет. Последен въпрос. Девид Каса. Благодаря, господин председател. Господин председател, как можем да гарантираме основните човешки права в страните, в които са кандидати за членство в Европейския съюз. Те трябва да спазват а, прин, принципите, както и другите. Що се отнася до Турция? Основните човешки права не се е, спазват изцяло. Трябва да се има още много какво да се желае. Но кои смята ли комисията, че човешките права а, наистина се спазват, защото съжалявам да кажа, но наистина те не съществуват в Турция. Не, не мога да кажа, че не съществуват в Турция. А, Турция подбеляза напредък а, по посока върховенството на закона и отговаря и спазва критериите е, за, защит, за зачитане на човешките права, защото работиме по това вече от години. И е, Европейската комисия оценява по много обективни критерии напредъка, постигнат от Турция, трябва да отчетеме, че наистина има области, в които има напредък, но има други, в които има все още проблеми. И но диалога, който водиме, е правилния начин за напредък по посока върховенството на закона и демокрация в Турция. Благодаря ви, господин председател. Приключихме кръга от въпроси и отговори. Следващия кръг отговори и въпроси ще се проведе тук отново в Страсбург след един месец. С това приключваме обсъждането по тази точка и минаваме към следващата точка от дневния ред. Политика в областта на климатичните промени. point of order? Signora Presidente, eh, Госпожо председател, преди малко тук бяха казани срамни думи срещу президента на Италианската република. Мислите, че службата че председателството на този парламент не трябва да позволява да се обсъждат проблеми на националната политика, особено когато става въпрос за институционални проблеми, които имат съществено значение. Ще припомня на всички колеги, че Италианската република е независима. Президентът на републиката Джорджо на Политано е пазител, грант на италианската конституция. От името на е, италианската е, делегация от групата на социалистите приканвам председателството на парламента да внимава за темите на дебата и изказванията, които се правят. Е, не, ми, не съм съгласен, че председателя Бусек не се намеси да прекрати изказване, което пряко напада президента на републиката, който само преди една седмица посети Европейския парламент. Благодаря ви. Ähm, Благодаря. Бележките, които направиха ще бъдат записани в протокола. Аз лично ще предам това, което казахте.